Uh, uh, Колеги, е, виждам, uh, че повечето от вас са тук. Нека да приемем набързо дневния ред. Беше отменена точка 5. Това е точката. След това другата е за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на преференцията на, туризм, на тероризма. И десета точка е отложена за гласуване. Това е доклада на госпожа Берес. Искам да ви кажа, че утре ще започнем от 10 часа по европейския семестър. Трябва да ви кажа че ще започнем от 10, както казах, но обмяната на мнение с националните парламенти е от 3 до 4,5 и е, комисията ще заседава след това. Искам да приветствам нашият комисар за наша чест да сте тук сред нас, за да обменим мнения по последните развития на финансовите пазари. Имало и среща на Екофин. Ще ни уведомите за някои от инициативите, които са прияти. Механизма за стабилност, механизма за преструктуриране на банките. Днес е денят след пет годишната от фалирането на Lehman Brothers. Тази седмица вестниците пълни е, с е, новини за банкери. Боб Даун каза, че имаме нужда от повече е, прозрачност, повече стандартизация, повече да бъдат защитени нашите потребители, да няма такова нещо като too big to fail, прекалено голям за да фалира. Може би господин Дайман, ще чуем по-късно нещо по този въпрос. Но а сега, защо ни не е необходимо да, имам, да имаме силен комисар, който да отговаря за финансовите въпроси. Сега ще разберем. Господин комисар, давам ви думата. Ще има много хора, които ще искат да ви задат въпроси. Моля, имате думата. И, е, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа депутати, аз съм особено окоръжен от казаното от господин Дайман, когато, между другото, съм срещал неколкократно през изтеклите три години. В банковите среди, за съжаление, се намират немалко хора с къса памет. Е, и аз е, от своя страна винаги съм казвал, отстоявал съм го и в действията си, че ние нямаме право да имаме къса памет. Що се отнася до и причините, и последиците от банковата криза, чиято пета годишнина от фалита на Леман Брадърс отбелязахме вчера. Моята памет не е къс. И е, именно в този дух на енергичност е, е ние все така извичаме полуки от случилото се но така или иначе не сме в началото на пътя. Равносметката можем да кажем е удовлетворителна, но независимо от това, както имах възможност в Санкт Петербург, а и е, в е, формата на съвета на министрите на, економики, на економиката и финансите в е, събота имах повод да кажа, че немалко сме поработили за да извлечем първите полуки от кризата – и съответно предприятите действия се ползват с признание. Управителите на банки, които присъстваха, министрите също отдадоха дължимото на нашите усилия и ни насърчиха да упорстваме все така, за да установим една относителна, все така относителна стабилност но за мен, госпожи и господа депутати, е, за мен е, сега именно следва да проявяваме максимална бдителност, доколкото равносметката далеч все още не е удовлетворителна, така да се каже, от е, само себе си. Тук става въпрос за е, структурни реформи във всяка от нашите държави членки, за възстановяване на конкурентоспособността и динамизма на економиката, за оздравяване на държавните предприятия и въвеждане на първите инструменти за общо е, финансово и економическо управление. И чрез всичко това да изпълним задачата, която сме си поставили, а именно изграждането на един солиден финансов сектор. Но положението в финансовия сектор се подобрява, както казах, макар и относително. Равнището на капитализация и а, отношение капитал а, задлъжнялост на големите европейски банки днес са сравними с тези на банките в Съединените щати и над регулационните минимуми, които действат днес. На общо 11% средно капитализация. Е, това са данни, които получихме от Европейската централна банка и от Европейския регулационен орган за банките. Много обаче остава все още да бъде направено. Нека започнем с един абсолютен, безусловен приоритет, а именно банковия съюз. Това е нашият най-голям общ проект и аз съм имал повод да го казвам в пленарната зала тук, в Страсбург, по време на един много важен ваш вод. И всъщност за външния наблюдател, вие миналата е, е, седмица е, приехте три много важни решения за е, е, ипотекарните кредити, за е, надзора е, в е, еврозоната и разбира се за преодоляване на е, цикличните кризи в банковия сектор. Що се отнася до банковия съюз, ние все още трябва да създадем един единствен правилник за всички 28 държави членки на Съюза. Тъй като банковият съюз се състои в това – въвеждане на правилника в рамките на еврозоната, но също така и за онези, които не са в нея. Ние все още нямаме този единен правилник. Започнахме да го е, съставяме, не на последно място, чрез е, директивата е, за капиталовите изисквания 4. Това е етапен текст, мога да кажа, за оздравяването на банките. Но остават и други въпроси, по които е, следва да работим, за да постигнем по-голяма съгласуваност. Става въпрос и за данъчното облагане, и за корпоративното управление, и за е, дружественото право. Това са проекти, които са в ход. Наред с този единен правилник и, и, и Саймън го знае. Е, трябва да говорим за е, депозитните гаранционни фондове, е, за директивата за оздравяването на изпаднали в несъстоятелност банки. Много, много и много работа следва да се извърши, за да доизградим единния банков сектор чрез банковия съюз, чрез надзора. Вашите колеги Тайсън и Гигъл много са работили специално в тази област. Министрите е, продължително разискваха този въпрос, между другото, по време на работния си обяд в петък, е, на който присъствах и аз. Какво мога да ви кажа за този работен обяд? Това беше една нелека, бих казал, нелека е, дискусия и това е обичайно, имайки предвид сложността на материята, както от финансова, така и от юридическа гледна точка. И аз е, е, можах да констатирам наличието на обща воля сред министрите и банковите управители да се върви напред и то бързо. Никой не поставя под въпрос неотложната необходимост от изграждането на този втори стълб на банковия съюз. Дискусията от една страна се съсредоточи върху юридическата основа по 114 член. Работим по въпроса с съдействието на правните служби, на комисията и на съвета. Това е правното основание, 114 член, е единен пазар това правно основание днес е, е най-подходящо за изграждане на втория етап на банковия съюз. И нека отново каже госпожи и господа, че в последствие, чрез евентуално изменение и допълнение на съюзния договор, би могло, както каза германския министр, а и други, би могло да се прецизира, да се усъвършенства системата. Но така или иначе трябва да тръгнем от някъде. Текстът трябва да се гласува без да изчакваме изменение и допълнение на договор. Възниква въпрос, разбира се, и за ролята на Европейската комисия, е, е, за е, приложното поле, за финансирането на операции по оздравяване на изпаднали в несъстоятелност банки. И по всички тези въпроси аз съм готов, както съм го и заявявал, да работя за един динамичен компромис, както сторихме и по отношение на надзора. Единствената черта, която не можем да прекрачваме, от която не можем да се отказваме е функционалността на системата. В края на краищата системата трябва да работи. На това ни научи опитът е, от кризата е, с Дексия и, и, и други, Оказва се в края на краищата, че около маста събират хора, които не знаят как да работят заедно. На това трябва да се сложи край. И а, с е, тези оговорки, с тази а, е, а, е, оговорка, от която аз не мога да отстъпя, казвам, аз съм готов да търся компромис. Освен а, банковия съюз и единния правилник, разбира се, е, на дневен ред са всички други инициативи, по които и вие работите усилено днес. Вече е, е, споменах злоупотребите с пазара, вашата докладчица Макарти работи по този въпрос. И тук без отлагане следва да се приложи е, този текст срещу пазарната злоупотреба, като ключ към оздравяването на, на морала, ако щете, на пазар. И още други, е, и други можем да споменем. Е, директивата за финансовите инструменти, докладчик от ваша страна, господин Фербер. Става въпрос за осъществяване на поет от нас сериозен ангажимент в рамките на Г20. По-нататък така наречения омнибус две. Е, едно кодификационно усилие, по което от ваша страна работи господин Балц. Е, регламента за централните депозитари на ценни книжа. Ваш докладчик е, Свинбърн тук, тук съвсем скоро се очаква обща позиция на съвета. По-нататък въпроса за защита на потребителите е, ПРИПС, докладчик е, Берес, е, посредничеството в осигурителната област, ваш докладчик Ланген, колективните инвестиционни схеми, ваш докладчик Гиголд – е, и основната банкова сметка, не на последно място, ваш докладчик Клуте. Аз очаквам, че по всички тези текстове ще можем да постигнем окончателно съгласие преди следващите избори за Европейски парламент. Това са актове е, в защита на потребителя, актове насочени към интереса е, на европейските граждани. И в това отношение вота на Европейския парламент е, миналата седмица по директивата за ипотечните кредити, ваш докладчик е, Санчес Преседо, е един от е, текстовете в интерес на европейските граждани, на които аз особено държах. И а, още един друг отговор на а, днешната криза е за прозрачността и отчетността на е, банковите е, разходи, опростяване или мобилност е, на банковите сметки. И не на последно място, аз преди няколко дена започнах работа по така наречените паралелни банкови е, системи. И в тази връзка аз потвърждавам намерението на комисията да е, внесе през месец е, ноември отзив на доклада Икайнен за структурната реформа на банките. Това е доклад по ваша собствена инициатива, за който аз съм благодарен. И накрая един въпрос, който вашата комисия проучва съвместно с Комисията по правните въпроси и който пак се свързва с надзора, с прозрачността. Става въпрос за одита за реформата на одита, за засилване на уредбата срещу прането на пари и за нефинансовата отчетност на търговските дружества. Бих искал накрая, до някъде както в началото, да подчертая, че цялата тази наша дейност следва да е, съдейства за това фокусът на нашата економика да бъде поставен обратно там, където той следва да бъде. Върху производителния, продуктивния, а не просто върху финансовия капитал така че финансовите пазари, финансовите институции да работят в услуга на економиката, в услуга на потребителя, вместо да обслужват единствено своите интереси, на което се нагледахме през последните 20 години. Резултата от а, консултациите, които започнахме по а, издадената в тази връзка а, зелена книга, а, върви по един а, много а, интересен начин. Аз съм много удовлетворен, че е, срещаме е, положителен отзив сред широката общественост в усилията си да извършим поврат към една високопроизводителна, продуктивна економика, е, в която се ангажира не на, последно, не на последно място и социалния капитал. И накрая, госпожо председател, нека отново кажа, нито за мен самия, нито за вас, никото за когото и да било. Днешния ден не е повод за самодоволство. Пет години след фалита на Леман Брадърс, три години след като за първ път започнахме да говорим за реформата, обикновените европейски граждани, и то най-уязвимите, можем да кажем, са все така под ударите на сериозна социално-економическа криза. Ето защо бдителност и енергични действия, госпожи и господа, това е условието за възстановяване на растежа и економическо, и политическо. Не на последно място в борба срещу надигащия глава навсякъде в Европа популизъм. Благодаря ви за вниманието. И така, уважаеми колеги, 17 човека искат да вземат думата, 17 въпроса има в списъка ако спазвате вече установените правила, установени от комисията и от координаторите, а именно 5 минути за въпрос и отговор, ще имаме възможност за въпроси и отговори в рамките на 25 минути. Ще чуем всички. Комисаря трябва да се тръгне някъде към 5 часа. Първо господин Гозес. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, е, вие сте е, прав, като казвате, че Всъщност момента не е, е подходящ нито за самоудовлетвореност, нито е, за равносметката, тъй като равносметката е, ни лишава от оставащите ни още няколко месеца работа преди края на нашия мандат. И все пак можем да заявим, че сторихме немалко. И благодарение на, на сериозните проектоактове, които вие представихте, и благодарение на тясното сътрудничество между парламента и съвет. Както казах, разбира се, със съществената роля на комисията благодарение на всичко това, като се вгледаме на там, откъдето тръгнахме, като видим докъде сме стигнали, на мен ми се струва уместно е да е, подчертаем съществената роля на Европейския съюз за е, внасенето на ред е, в кризата и в в противовес на онези, които твърдят, че Европа свръхрегулира и не си дава сметка за реалността. Точно напротив. И сега към моя въпрос проблема за доклада, който прави оценка на американския, съответно европейския банков сектор. Независимо от всичко, което е направено, все още четем от едни или други, че европейският банков сектор, видите ли, бил по-слаб от американския. Вие как мислите, господин комисар? Отлично. Господин комисар, ще отговорите ли? Изключително важен е този въпрос. Като си даваме сметка, разбира се, за разликите между двата банкови сектора и за начина по който подхождаме ние към тях. Аз отново ще кажа, че европейският банков сектор, който е твърде многообразен, финансира 75% от нашата економика, докато само 25% в САЩ. Съответно, американския банков сектор. По-нататък, ние прилагаме, прилагаме базелските Нали? Базел 4 правила по отношение на 8300 банки. Докато Съединените щати ще приложат базелските стандарти към 30 банки. При все това, господин Гозес, аз непрекъснато следя този въпрос за равноправието равнопоставеността, за, за реципрочността на отношенията между нашите банкови сектори от двете страни на океана, които в значителна степен, разбира се, са взаимозависими. Това обективно бе напомнено е, и от е, Европейската централна банка, и от е, Европейския надзорен орган. Положението на европейските банкови институции е в значителна степен подобрено. Собствените им средства се намират на добро равнище и, както казах, средно 11%. Това, между другото, са данни публикувани от Европейската централна банка от Европейския банков орган. И тук става въпрос за 400 милиарда повече от 7% и 200 милиарда повече от 9%, които бяха определени миналата година като, като регулации. И в Съединените щати можем да говорим за

Имайки предвид тази съпоставимост, ние трябва все така да проявяваме бдителност. В Европа има много малки банки, значи 8000 банки. Знаете, неколцина от тях са транснационални, трансатлантически, далеч не всички са такива. Ето защо тези прословути изпитания за якост, анализи, които провежда Европейската централна банка, са все така актуални. Спазихме петте минути. Петър Симон от името на социалистите демократите. Господин комисарио, моят въпрос е свързан с немската позиция относно следния въпрос. Колко доколко можем да предпазим накоплаците и кога ще бъде завършен банковият съюз. Има, и, имаше и предложения за създаване на фонд за преструктурирането на банките. Дали по този начин, с такива единни правила и разпоредби, ще може отново да се въведе ред на финансовите пазари? Комисията каза, че ЕЦБ в разговорите с Размусен казаха, че тези, тези проблеми са несъстоятелни, за това, че Германия блокира по-нататъчното развитие и блокира възможността на накопаците да бъдат предпазени дали въпреки всичко предложението ще бъде последвано? Дали а, тези безпокойства на Германия ще бъдат взети предвид, но в а, нормалния законодателен а, процес това няма да бъде взето предвид и Германия със своята политика за блокиране ще ущети да данакоплаците. Първо, нека напомня, банковият съюз, това, това трябва наистина винаги да се напомня. Та банковият съюз ще трябва да има за основа единния правилник. И още веднъж, както в встъпителните си думи, е, ще кажа, че първо трябва да го имаме този единен е, правилник преди да въвеждаме банковия съюз, тъй като банковият съюз се състои именно в това. Банките да прилагат банките за надзор и е, реорганизация, които да бъдат еднакви за 28-те държави членки и да се прилага този единен правилник в еврозоната по почти федерален начин, където е, връзките са такива, системният риск е такъв, че това е абсолютно е, необходимо. Така че в е, Саймън, да, единния правилник, директивата за реорганизация и текста, по който вие работите за гарантиране на депозитите. По-нататък, Банковия съюз има два стълба. Първият стълб е надзора. Вие гласувахте сериозно миналата седмица, за което ви благодаря. И по отношение на тази част е, има известни е, е, резерви, известна критика. Знаете, така беше, когато внесохме текста, дори във вашата страна, Саймън. И във всеки случай това не бе тълкувано като непреодолимо препятствие. Старанието да бъде постигната правна сигурност, на което наблягат Германия и някои други държави, аз мога да го разбера, разбира се. Става въпрос наистина за правната сигурност. Вторият стълб е от съществено значение. Ние е, предложихме е, чрез Европейския фонд за е, реорганизация. Предлагаме и съвет, който да го управлява. Нали, и това ще бъде фонд за бързо реагиране, за реорганизация на изпаднали в затруднения банки по максимално неотложен начин. Честно казано, аз не съм чувал Германия да изразявала възражения срещу този текст резерви, които могат да бъдат вдигнати в светлината на становищата на правните служби, чието становища са искани. Прочем, правната служба на съвета е компетентна в случая и нейното становище е изключително важно и правната служба на съвета потвърждава 114 член като правно основание. И както казах, на, на втори, на един втори етап вече ще можем да усъвършенстваме е, капацитета и правното основание. Нека да започнем с 114 член. Сега аз не мога да се ангажирам от името на комисията, но ако е, е, някой ден това се превърне в общностен механизъм, какъвто той все още не е, той ще трябва да получи своето правно основание. и чрез изменение на договора ще се промени а, правния статут а, на а, фонда. И така той ще може да заработи за всички. Но ние не можем да чакаме. Още утре може да се разгори криза. И в крайна краща целта на това, което вършим, е банките да плащат за банките, вместо да накоплаците да е, ги е, избавят от е, затрудненията, в които са изпаднали. И в това отношение аз отговорих, но нека, нека прочем подчертая още веднъж, че позицията на Европейския парламент е крайно важна. Така, ще ви дам още, ще ви дам още няколко е, е, думи, на е, Германия специално, тъй като предстоят избори на 22 септември там. Благодаря. Да останем при фонда за оздравяване на банките. Не става въпрос дали има нужда от нов договор или не. Фонда за преструктуриране ще доведе до необходимостта още няколко години нещата да са в ход. Ще сме 50 до 70 милиарда, за да функционира той нормално. В събота имаше предложение в е да се използва единия механизъм за стабилност. Значи този механизъм да финансира фонда за преструктуриране. Какво мислите за това предложение. Не става въпрос тук само за финанси, става въпрос за това дали имат воля финансовите институти. В Америка банките са се укрупнили чрез сливания в Европа и там бяха преструктурирани някои от финансовите институти. В Европа няма такова нещо. Deutsche Landesbank до сега нямаше да съществува след намесата на Алмуния. На следващо място установявам, че все повече дейности се прехвърлят от класическото банкиране към банкирането в сянка. Делът е вече 50% на банкирането в сянка. Каква, какви мерки предвиждате вие в тази насока? Е, е, bien sûr, ça prendra du temps de... Да, разбира се, ще бъде необходимо време, за да бъде захранен със средства по един правилен начин този фонд, но а, ако не започнем, ще ни отнеме още повече време. Е, така че, подхождайки съвсем прагматично, след като смятаме, че е уместно за е, реорганизацията на транснационални е, е, банки да се използва Европейски фонд, както смятам аз, и никой не може да упрекне комисията, че излиза с максимално европейско предложение. Нека, нека започнем да го изграждаме този фонд. Лека по лека, десетина години, ако щете, след което той ще може да функционира правилно. Между другото, нека напомня, че този фонд ще бъде съставен от частни средства. А, що се отнася а, е, а, е, до, така да се каже, преходния а, е, период, а, аз самия съм предлагал възможност този фонд да ползва дългови инструменти. В край на краищата, защо не? На, на свободния пазар, ако това е необходимо. Е, на второ място, да, е, смятам, че държавите, най-вече с директивата за реорганизация на банките, ще имат възможност да реорганизират, това число да закриват е, банки и то са съвместни усилия и бързо, вместо една по една, в противоречие една с друга, в условия на една или друга банка или една или друга държава да бъде изправена до стената, така да се каже. Но тук става въпрос за е, организирана, така да <laughs> наречем, реорганизация, господин Клинц. Винаги е по-ефтино е, е, да се предотврати, е, вместо да се поправя. И това е вярно и в е, околната среда, въжи и за финансите. И по-ефтино е по един организиран начин да се оздравят нещата, вместо да се импровизира. На, на което станахме свидетели на последното, прочен, през последните пет години. Сега, можем отново да говорим за така наречените банки или банково дело в сянка. Аз държа сметка за това и, и прочим, това е, е причината, по която ние се занимаваме с регламентацията на традиционния банков сектор и почти приключваме. Аз споменах за паралелните банкови институции – е, които е, вършат добра работа, но разбира се, обягват, е, така да се каже, от общата банкова регулация. Това ми е добре известно. Господин Камал, от името на ЕКРА. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисаря. Пет години изминах от срива на Lehman Brothers. На 15 септември 2008 година се случи това. И има три принципа, с които не сме се занимали. Не трябва да накоплаците да спасяват банките, това все още се случва. На второ място е, надежността и на трето място счетоводните стандарти и IFRS. Мисля, че това трябва да са приоритетите, а ние се бавим. Знам, че в миналото банките лобираха пред вас. За нас е, това е тревога и аз ви приканвам да се вземете с този въпрос. Всъщност не исках да ви питам за забавянето. Ще се концентрирам върху третата тема, която засегнах. Счетоводните стандарти IFRS. В Великобритания Банка в Ингланд, председателите на няколко големи банки потвърдиха, че има проблем с IFRS. Тук в парламента имахме няколко доклада, в които се постигна консенсус между всички партии по този въпрос. И в светлината на заключенията във връзка с управлението и ЕФРАК, може ли да потвърдите дали тези стандарти IFRS отговарят на дружественото право и на неговите разпоредби? Говоря за дружественото право на Европейския съюз. Освен това, по отношение на проекта за сближаване на стандарти, може ли да сближаваме американските стандарти, които са по-скоро свързани с информация, с тези на Европейския съюз, които са по-скоро свързани с управлението? Толкова от моя страна. Благодаря за отговор. Е, е, Господин е, Камал, вие споменахте трите принципа. Прочем, ако това е необходимо, да повторя, но ние се вслушваме във всички които са заинтересовани. И аз не се поддавам, не се впечатлявам особено от каквато и да било лобистка дейност. Ние се вслушваме в всички заинтересовани страни, в това число в парламент. И между другото, аз съм за това да разширим състава на експертната група, за да бъде тя по-представителна. Finance Watch, например. И тук става въпрос не само за банките. И във всеки случай въпросите три принципа ние ги следваме. Принципа защита на дънакоплатеца. Аз в предходния отговор, който дадох е, на господин Клинц, е, казах. Сега разполагаме с е, инструментите, поне у нези, които са гласувани вече, е, да е, е преодоляваме банкови кризи без да разчитаме на парите на дънакоплатец. И ако всички тези текстове, които заедно обсъждахме и които почти всички от тях са е, съгласувани, ако е, е, възоснова на тези текстове проведеме проведем едно упражнение, вид симулация, нали, върху няколко от случаите, на които станахме свидетели през последните няколко години, ще видим, че нямаше да се стигне до там, докъде се стигна. Във всеки случай не на гърба на данакоплатец. Нали, с а, изключение на, на, на няколко броящи се на пръсти случаи, в които, разбира се, ще трябва да влезе в действие фонда а, а, за рекапитализация на изпаднали в а, затруднения банки. В тази връзка, злоупотребата с господстващо пазарно положение. И по-нататък, текста върху еталонирането. И онези, които а, а, манипулират такива еталони, е, е, референтни проценти и курсове за, за е, банковата система, ще попаднат под ударите на директивата срещу злоупотребата с пазара. По-нататък въпросът за въвеждането на самите опорни показатели за става въпрос за рейтинговите агенции. Ние не го обвиняваме за това, че публикуват своите данни. Но не искаме от тях прозрачност. Така, сега по е, стандартите за, за финансова отчетност. По причини, е, на които няма да се връщам, Европейският съюз преди десетина години е, взе решение да, да делегира, ако щете, да възложи на външен изпълнител изработването на тези стандарти на да, международна организация, Международната стандартизационна организация с е, седалище в Лондон. И откакто съм комисар, аз не съм пропуснал нито едно от заседанията на този съвет по стандартите. И, и тук а, е, не бих казал, че се работи само по този въпрос, но а, е, се работи в значителна степен по управлението. Управлението на дружествата. А, и за това а, трябва да дадем дължимото на Международния стандартизационен орган в това отношение работя и аз. Значи, е, е, подобрихме е, диалога. И от тук нататък вече, след като сме постигнали немалко по управлението на стандартизационната дейност, би следвало да насочим вниманието си върху качеството на стандартите. И тук възниква един проблем. Наистина става въпрос за традиционното противопоставяне между Америка и Европа, е, що се отнася до понятието така наречена справедлива стойност или пазарна стойност, между другото двете не са едно и също. И аз е, разбирам, че тук е, са замесени интереси, свързани с прозрачността е, на е, финансовите е, дела. Но според мен понятието справедлива стойност, ако се приложи безразборно, така както биха искали американците, както прочим го и правят, бихме стигнали до далеч по-голяма нестабилност на пазара. И ние в качеството на компромис създадохме стандартите за финансова отчетност. Да, американците не ги прилагат, и аз съвсем скоро в, в Лондон пред организа... стандартизационния орган заявих, че европейското търпение не е безкрайно. И, и че съвсем скоро ще се изчерпи. Аз твърде бих съжалявал, ако различните партньори в рамките на стандартизационния орган сметнат за необходимо, понеже са принудени да се позоват на своя суверенитет по отношение на счетоводните стандарти. И това би било отстъпление назад от тенденцията на конвергенция, чието призвание е стандартизационния орган е, в Лондон. Новата председателка на е, Комисията за ценните книжа и пазарите, между другото, е, от Америка, мисля, готова да, да работи в посоката, която смятаме ние за подходяща. Следващия въпрос. Е, господин комисар, здравейте. Голямо удоволствие, че ви виждам още веднъж. Е, нерядко се срещахме напоследък. Е, казахте вие за, за Базел, това, че в Съединените щати само 30 банки ще се ще се съобразят с Базел 3. Аз имам една такава идея, защо да не подложим на банков надзор тези 30 американски банки, които спазват Базел 3 срещу дребна сума. Разбира се, така още някой друг приход ще можем да реализираме. Сега, няколко риска според мен. Първият, той е добре известен, на нашите приятели от големите е, е така, системно значими банки е, работят на основата на оценката на риск. И е, е, не е, малка част от е, е, подобренията в капитализацията на тези банки се дължат на игра с оценката на риск. По-нататък стигаме до въпроса нали, за прословутата оценка на качеството на активите. Обаче, оказва се, че положението далеч не е толкова розово, колкото сме го смятали. Нали? И фактически ние е, дори да разчитаме на един е, фонд е, за подпомагане на изпадналите в затруднения банки, той не би могъл да се справи въпреки е, резултатите, които, както се твърди, са отлични от е, изпитанията, на които бяха подложени банките. E И сега, ако Европейската централна банка подходи към интегрирания надзор, така да се каже, спъвайки се от самото начало, това би поставило под въпрос целият банков надзор. Вижте, аз е, смятам, че е, е, начина по който вие описахте нещата във втората част от въпроса си е правилен. В първата част на въпроса ви аз по-скоро ще се откажа да, да коментирам. Нали? За отношенията с Америка, всеки си върши работата. За американците и пък и за нас е, е много важно системите да бъдат съпоставими, да бъдат еквивалентни, е, това са разбира се юридически натоварени понятия и оперативно съвместими, бих казал. Защо не? И а, оперативната съвместимост на нашите а, регулационни системи, е, според мен, предпоставка за а, а, постигането на, на какъвто а, и да било а, растеж. А, и а, чрез взаимен, реципрочен достъп до пазарите. Знаете, ние работим а, а, с нашите американски партньори, но без е, оперативна съвместимост на регулационните системи не бихме могли. Сега, е, е, що се отнася до американските банки, които не са американски. Нали, това, това поражда сериозни проблеми. И е, що се отнася доказаното от вас за дилемата, пред която сме изправени, за е, стабилността на нашите европейски банки, вие сте прав и аз смятам, че е напълно логично и легитимно в новата си надзорна функция Европейска централна банка, функция за която тя се готви много сериозно, вземам повод е, да благодаря на господин Драги и на, и на заместник управителя на банката, които присъстваха в Вилнюс, за това Целта е, е наистина да се направи една точна фотография, една точна снимка, преди да се е, започне този нов е, банков надзор. Наистина оценка на активи на собствени средства на банковите институции. И аз мятам, че ние можем да имаме доверие на Европейска централна банка. Тя ще си свърши работата строго, сериозно. Нещо, тя трябва да знае откъде започва, да установи базисната линия, е, преди е, да се заеме с новите си надзорни правомощи. След това вие питате какво ще, какво ще правим с, с а, а, нали, последната, последната инстанция. И наистина министрите на финансите много държат на това а, да има а, е, някаква възможност за а, рекапитализация на е, определени банки е, в случай, че констатациите от прегледа, е, който ще извърши Централната банка, се окажат незадоволителни. Господин Белдер. Благодаря. Във връзка с банковия съюз. онези държави, които пострадаха най-много от кризата, имат нужда да рекапитализират своите банки. Ето защо аз смятам, че трябва да си говори за някакво разумно разпределяне на възможностите за гласуване. Какви политически възможности виждате вие в съвета, в комисията, за да може да има справедливост и да се определят разходите по отношение на този банков съюз, който се обсъжда. Освен това, какво имате предвид и какво смятате по отношение на така наречените споразумения за ранна намеса. Мисля, че по някакъв начин действаме неправилно. Благодаря. Господин Белдер. Проблемът е, че във всички тези разговори все се казва, че всичко трябва да си е на мястото, веднага, окончателно, изцяло. Вие добре знаете, че демократичното време, по което работим ние, е твърде в значителна степен по-протяжно от времето, с което се съобразяват пазарите. Така че ние се намираме в един текущ, продължаващ процес колкото и бързо да се опитваме да вървим. Необходимо е време, необходимо е време фондът да събере тези 50-60 милиарда. Ще отнеме време, за да можем да кажем, че всички банки са в добро състояние, така че нека нещата вървят едно след друго. Пак, е, единия правилник и актовете е, за реорганизация и е, гарантиране на депозитите. Това е първия стълб на, на Европейския банков съюз е, и вече в рамките на този първи стълб по надзора Европейска централна банка съвсем строго е, ще работи по оценка на активите, заедно с е, Европейския банков орган, господин Белдер, е, който ще продължи да извършва тези изпитания за якост, така наречените стрес тестове. аз няма да си губя в догадки, аз не обичам да правя това, що се отнася до сумите, до потребностите на банките от еврозоната що се отнася до потребностите от тяхната рекапитализация. Нека не драматизираме е, е, преждевременно. От 3-4 е, години в немалко случаи банките в изпълнение на Базел 3 е, успяха е, да се справят на частния пазар. И то на стотици милиарди, на, на, на такава стойност. Така че, ако се стигне до там, че няма откъде, Европейският съвет е, наистина заявява, че според необходимото ще трябва да се прибегне до обществени средства. Но всичко това е част от една глобална стратегия. Нека нещата вървят едно подир друго. онова, което вършим е, е трудно и, и отнема време. И, и ние гледаме на нещата е, с пределна откровеност. Но, но нека си даваме сметка, че сега нещата са далеч по-добре, отколкото бе преди. Когато всяка държава членка бе оставена сама на себе си, нерядко без възможности да се справи, когато се вихаха съперничества между държави и банки. Тук можем да говорим за същинска революция в, в еврозоната и в европейското банково дело. Господин Мартин от името на независимите. Колкото повече съм тук в Европейския парламент, толкова повече се притеснявам за влиянието на лобистите върху процеса на взимането на решения. Има 700 лобиста от страна на финансовата индустрия. Те работят в Брюксел и имат годишен бюджет поне 300 милиона евро. Новата комисия е подложена на сериозен лобистски натиск, особено във вашия портфейл. За това Готов ли сте да отидете до края и да публикувате всички лобисти, всички контакти, които сте имали, с кои хора вие и вашите служители сте разговаряли? И на второ място, готов ли сте да публикувате какво въздействие са имали лобистите върху законодателството, което се предлага? Мисля, че това е приемливо като искане и за нас в парламента, и за комисията, председателката. Някои го правят доброволно това нещо, но въпрос е към комисаря. Ами това казвам и аз, казва господин Мартин. Alors, j'ai dit tout à l'heure avant... Аз казах преди да зададете въпроса си още, господин Мартин, е, че аз се вслушвам във всички, но не съм особено впечатлителен е, и не се оставям е, да ми влияят различните лобита, чиято дейност нерядко смятам за крайно непродуктивна. Казвал съм го и публично. Да вземем пример кампанията на MasterCard – е, срещу моето предложение за междубанкова комисия, която да защитава интересите на потребителите и търговците. Аз бях шокиран от а, е, а, е, мрачната а, кампания, подета от тази американска компания, MasterCard, във вестниците, с а, мои снимки във вестниците, всичко това платено, разбира се, от MasterCard. Трябва да ви кажа, че сме виждали и по-интелигентни лобистки кампании от тази. Но, но какво да ви кажа, аз не се плаша. Е, е, не е проблем, според мен, да се отговори е, на какъвто и да било въпрос за нашите контакти, за разговорите, които водим. Тук става въпрос, честно ви казвам, от практиката за контакти с дружения, с асоциации и федерации на банкови институции, не с отделни от тях. Знаете, ние официално провеждаме допитване. Е, данните се публикуват в е, интернет. И а, е, господин Шевкович, между другото, отговори на, на, на, на един въпрос, а, малко по-широк от, от, дори от този, който вие задавате, а, за а, прозрачността честно казано, според мен дори е добре че е, комисаря за финансовите институции не е човек от, от бранша е, така че той е, може да гледа обективно на нещата. Така че нито аз, нито, нито моите съветници и сътрудници не се впечатляваме от, от такъв лобистки натиск. И все пак, нерядко, господин Мартин, когато отстояват своите интереси, банките не непременно действат недобросъвестно. Те могат да зададат напълно основателни въпроси, така както го правят и синдикатите и потребителите. Е, нерядко един лобист, преследвайки свои интереси, осветлява въпроса по начин, който е обективен, който, е, който е, е значим. Например, ако, ако говорим за нелоялната конкуренция в Съединените щати, ако е, американците въведат отделна уредба на така наречени чуждестранни банкови организации. Не, аз не бих, не бих посочил така с, с пръст на укор непременно всякакви и всяка постъпка, която правят банковите институции. Така че казах вече и, и експертната група с разширения състав това число от академичните среди и от другаде е, е форум за такава осведомена дискусия. Аз не исках да поставям а, под въпрос вашата репутация. Аз ви се възхищавам. А, знам, че вие сте много а, ангажиран и, и ако вие го направите, вашите служители ще ви последват. Благодаря, казва председателя, госпожа Ротманкова от ЕНП. Благодаря. Господин комисарио, вие започнахте с постиженията, по които ние всички работихме много усърдно, а именно да постигнем устойчиви финансови пазари, върху които се упражнява надзор в Европа. Необходимо да се предоставят компетенции на ЕСМА, свързани с късите продажби. Това е едно голямо предизвикателство. Какво ще направите по въпроса, защото главният прокурор поиска решение, за да бъде взето не, извинете, главният адвокат от съда на Европейския съюз поиска решението да се взима с единодушие. Дали сте готови да предложите альтернативно законодателство, свързано с късите продажби, ако това се наложи? Може ли да сте малко по-конкретен по отношение на въпросът, зададен от колегата Клинц? А, какво ще кажете по предложението на Аспсен преди няколко дни за това, че фонда, който трябва да се използва в кризни ситуации, да бъде обвързан с един фонд. По въпроса на господин Клинц, който вие напомнихте, ние не сме предлагали тази идея. Доколкото си спомням, представени от мен текст за реорганизацията на банките, аз развих хипотезата, при която от една страна един е, е, фонда, при която фонда няма достатъчно средства, да при тази хипотеза той да може да търси финансиране на свободния пазар. Е, сега, да се стигне до Европейския механизъм за стабилност, това вече е интересна идея. Това, това казвам днес. И вече ще трябва да се види дали този механизъм ще бъде в състояние и, и дали съответните заинтересовани страни ще бъдат съгласни да го включат в действие. Според мен обаче тази идея на господин Размусен е интересна, не е непременно единствената възможност за набиране на средства е, в е, фонда за реорганизация на изпаднали в затруднение банки. Що се отнася до документа на генералния адвокат, до неговите заключения, аз разбирам, а и напълно логично да се каже, че Европейската комисия следва да изчака, дори тя да изчака да се произнесе окончателно съдът. Тъй като само решението на съда би имало правна стойност. Това би било актът, който, когато му дойде времето, ще трябва наистина да имаме предвид. Но аз с голямо внимание прочетох подготвителния документ, заключенията на генералния адвокат по въпроса, съответно дело, свързано с регламента за необезпечените продажби, така наречените на, на късо. Пак става въпрос за правното основание, за 114 14 член. Е, тук става въпрос е, за изразяване на съмнение е, относно това дали 114 член е правилното договорно основание за едно единствено правомощие на Европейския надзорен орган, а именно за забрана на късите продажби. И във всеки случай, е, ние все така ще се стараем да гарантираме е, ефикасността, способността на агенцията да действа при условия на неотложна необходимост, е, и което е напълно възможна хипотеза, особено предвид динамиката на, на този необезпечен пласмент на финансовите пазари. да действа в условия на неотложност, казвам агенцията както в това направление, така и във всички други. Толкова мога да кажа, нищо повече, преди да е излязло решението на съда. Осъзнавам, че не е ваша работа да коментирате оценката на генералния адвокат, но ако съда последва препоръката на генералния адвокат, Готов ли сте веднага да предложите законодателство, за да се запълни този пропуск, пропуск защото е много важно ЕОЦКП да получи такива правомощия? De ce que dira la Cour dans son jugement définitif, ma réponse, Corinne... Пак казвам под резерва, че трябва да изчакаме очакваното решение на съда. Да, ще действаме незабавно. Ако е необходимо, ще трябва да, да внесем изменения и допълнения в законодателство, разбира се. Господин Хакмарк от името на НП. Благодаря. Благодаря на комисаря. Два въпроса. Първия. Е, риска, който ще е свързан с така нареченото преобразуване риска за раздробяване, ако има два механизма, един за еврозоната и друг за страните извън еврозоната. Какво смятате вие за риска да се създаде нов морален риск? Държавите членки могат да се надяват някой друг да се заеме с преобразуването на банките, а на европейско ниво може да няма достатъчно средства за това преобразуване. Какъв е риска тук по отношение на отговорността и инструментите? Обмислили сте дали има възможност да се създадат проблеми вместо да се решават те? Гунар, j'ai по difficulté Гунар, аз май не разбирам втората част на вашия въпрос. Не защото говорихте на английски, защото казахте, че едва ли не комисията можела да породи рискове, вместо да ги неутрализира. Дали не бихте уточнили, е, за да ми стане ясно всъщност е, откъде произхожда вашата загриженост за евентуално породил се нов риск? Определено нямам преди това, че комисията създава рискове. Аз харесвам комисията, справяте се добре. Искам да кажа следното когато има законодателство, което прехвърля на европейско ниво отговорността за преобразуване, но няма достатъчно средства на европейско ниво, възниква риск. Риск по силата на който онези, които трябва да решат проблема на европейско ниво, ще чакат от някой друг да реши проблема. Това е риск. Така е устроен света. Винаги чакаме от някой друг да поеме отговорността. И този риск следва да се обсъди и трябва да се заемем с него, защото ако погледнем средствата, които ще съществуват, след като фонда за преобразуване набере необходимия капитал, може да се стигне до там, че да има друг случай като Леман Брадърс и това е вече конкретен проблем. Може да има риск свързан с добрата воля. Да, да, сега, сега става ясно. Първо, аз съм комисар за вътрешния пазар и следователно е, всеки проектоакт, който представям, тук Андрея, Андрея Шваб, е, който е, много активно работи в Комисията на Европейския парламент за вътрешния пазар, е, е свидетел. Та да, във всеки такъв случай аз се боря, боря се за изграждането на единен финансов пазар, както във всички други пазарни направления. И както казах, един единствен правилник, един единствен единен пазар. И ето защо аз а, с такова а, старание а, работя за изграждането на уредбата на надзора при отворена врата за онези държави членки, които все още не членуват в еврозоната. Нали, трябва, както вие наричате, тази двойна култура – би могла да, да породи проблем. Вероятно, е, за повече яснота, не за повече увереност, е, би трябвало да напомня, че базата, е, основанията в правото са едни и същи. Директивата, която вие ще гласувате, е обща правна основа. Това е единния правеник за всички. Културата, ако така ще я наричаме, е една. И така на втората част от вашия въпрос – преди да се прибегне до обществени средства. Днес, както казах, идеите на господин Размусен са, са много интересни в това отношение. Преди да се стигне до, до обществени средства, ще трябва да се изследва възможността, която вече ще бъде юридически факт, за рекапитализация на изпадналите затруднения банки от самите акционери. Така че тук не става въпрос наистина за, за две култури. Нормативната база е една и съща. Тя ще бъде прилагана, както казах, в по-голяма степен федерално в еврозоната, но извън еврозоната тя ще действа. И, и по този начин, надявам се, ще избегнем е, тези, тези двойни култури. И, и вие, господин Отмак, напълно основателно е, посочвате е, е, риска от е, недостатъчна обезпеченост със средства на фонда за реорганизация на изпаднали в затруднения банки. И по тази причина трябва да проучваме много активно други възможности за неговото финансиране, ако се наложи през, по време на преходния период. Господин комисарио, законодателният период е към края си трябва да се направят изводите. Аз високо ценя вашата работа, но аз съм на следното мнение ако тази дейност се раздели в две големи глави реформи и регулиране на финансовите пазари и финансовата и банковата система, може да сме, да сме доволни по-скоро с първия раздел финансовата зависимост, с втория раздел банките. Какво смятате по този въпрос? Вие имате високи очаквания на 60% ли сте доволни с резултатите, на 70% ли и какви са целите, които не са постигнати, какъв е техният процентен дял, има ли реални възможности за да бъдат постигнати, какви са законодателните възможности. Ще ми се да кажете нещо свързано с структурата на банките и а, с това, което вие казахте, продължаване на доклада Ликам и това, което не е изпълнено, как, какъв е неговия процентен дял. Дали съвета и някои правителства ще продължат да спъват работата на комисията, като се обявяват против? Alors, euh, Най-напред ако говорим за потребителите и за гражданите, които бяха призовани на помощ в немалка степен и нерядко против волята си през последните пет години. Та, всичко, което можем да направим заедно, за да оздравим банковия сектор, в това число чрез задължението банките да плащат за банките – чрез по-добрата капитализация, чрез регулацията и лимитите, толкова, толкова по-добре за гражданите. В крайна краща това засяга гражданите. Както, впрочем, и това, че ако банките и финансовите пазари са все така нестабилни, все така непредвидими, почиващи на нездрава основа, е, можем да кажем, че, че е, всичко е, се подлага е, на риск. Икономиката, конкурентоспособността, така награща стабилността на финансовата система е основа на всичко останало. От Lehman Brothers насам е, е ясно. Финансовата криза бе прът в колелото на европейския растеж. Сега сме обнадеждени, особено след решенията, които европейските ръководители взеха на 29 юни 2012 година? Защо? Защото имаме стабилност, имаме известно спокойствие. В противен случай инвеститорите просто е, е няма да направят и крачка, за да инвестират. И ето защо, също, е, госпожи и господа, аз бих искал много бързо да стабилизираме нормативната рамка, защото е, е, предприятията, е, финансовите дружества, застрахователи, банки и прочие се нуждаят от предсказуемост на, на нормативната уредба. Сега аз казах преди малко, но можем да напомним. Пред вас има много проектоактове тук в парламента, е, които са част от е, е, действията в грижа и за, за гражданите и потребителите. Основната банкова сметка, прозрачността на банковите разходи, преносимостта на банковите сметки, ПРИПС, защита на, на потребителите по повод на финансовите продукти, застрахователното дело. Това са все актове, които са в проект пред вас – и които са пряко свързани с интересите на потребителя. И на мен ми се ще по, по всички тези въпроси да се стигне до окончателно решение до края на тази година. Следващия оратор от името на НП. Благодаря, госпожо председател. ЕЦБ Аз ще провери качеството на услугите в банковия сектор. Първо се питам дали банковия сектор е наясно какво се случва и трябва да е така, но понякога когато видя как, как се отразява това в медиите и хората не знаят дали банките са наясно, това може да доведе до определени съмнения. Ако ЕЦП провежда тези стрес тестове, може ем, да се проведе и една разяснителна кампания за медиите, за това, че стандартите са подобрени, а не става тук въпрос за това, че само се прикриват недостатъците. Ам, Хората не трябва да си мислят, че кризата е стигнала своето дъно и че трябва да се страхуват. Какво трябва да се направи? Да се оповести, че стандартите са подобрени, за това, че може да се очакват проблеми, защото банките все още не са привикнали към тези строги а, норми и към а, този строг надзор. На следващо място или не сте отговорили конкретно, или ми е обягнало. Но ще може ли да работи за едно предложение за преструктуриране на банките? Междувременно има държави членки, които вече се препъват а, пред такива предложения. Дали а, ще има такова предложение от европейско ниво, което а, да бъде изпълнено и национално ниво? Нека да няма фрагментиране. Важно е да има стабилна структура по отношение на банковия сектор. Още 8 месеца ни остават усърдна работа. Беше казано, че е добре в една малка брошура да се отрази това, което се е случило до сега. Но като чета в медиите какво се пише за това, че се отразява събитието, свързано с изминалите 5 години от фалирането на Lehman Brothers, но трябва да е наясно, че е необходимо време за да се видят резултатите от приятите законодателни норми. Е, гражданите не всички граждани четат е, вестниците, не всички са уведомени. Ам, някои си мислят, че, а, че стандарти свързани с банките не са достатъчни, не са засилени, но е хубаво да се разясни какво е направено и какви са намеренията за бъдеще. Е, Госпожо Тайсън, Нека да свър... свържем, прочим, първият ви въпрос с третия, защото става въпрос за комуникацията, за, за осведомяването на хората. Аз смятам, че този въпрос за прегледа на качеството, както и въпроса за изпитанията за якост, е, през 2014 година ще започне нов цикъл е, на тези изпитания. Та, та смятам, че е, всичко трябва да се представя като една глобална стратегия. Аз съм напълно съгласен с вас. И точно това казах на министрите миналата събота сутрин в присъствието на заместник управителя на на Европейска централна банка, представителя на Европейския банков орган, подчертавайки значението на комуникацията и на връзката с втория, с, с прегледа на, на качеството. И всичко, което е, е, се прави от е, банковия орган чрез изпитанията за якост. Всичко това се прави добросъвестно, сериозно и разбира се трябва да се огласява, за да се избягват всякакви спекулации по отношение на резултатите. И аз напомних на министрите и на, на съответните институции, които са ангажирани в, в тази работа, Напомних, че комуникацията е от стратегическо значение и смятам, че това мое послание бе посрещнато добре. И между другото, аз, не, не само аз, е, казах това. И комисията ще се включи е, в това стратегическо усилие. Що се отнася до реорганизацията или реструктурирането на банките в встъпителните си думи, аз е, казах през ноември месец ще представя предложение на Европейската комисия И все същите екипи, впрочем, работят по, по този въпрос. В Генерална дирекция пазари има много компетентни сътрудници, сериозно работят хората. Цяло лято работиха по банковия надзор и по банковия съюз. И значи в успоредица е, те работят и по реструктурирането на банките. Аз е, знам, прочен, че Белгия работи по национално законодателство, каквото бе прието във Франция. И а, е, белгийския, мисля, законопроект няма да се отличава особено от а, направеното в Германия и във Франция. Знам, че се работи с англичаните, прочим, чрез господин Викерс по подобно предложение. Аз бих отдал приоритетно значение, ако искате съвета ми, на всички така наречени хоризонтални текстове. За капитализацията, за надзора, за управлението, за и всичко трябва да се реши по един общ начин за 8 000 европейски банки. Това е от съществено значение за стабилността, за прозрачността, доверието на потребителите, интересите на данакоплаците. Достатъчно ли обаче това според мен? Не. Аз съм убеден, че трябва да се отиде още по-далеч по линия на разделението на управлението на риска особено що се отнася до, до така наречения феномен proprietary trading – когато банките излизат на пазарите от свое име, като маркетмейкери, и, и по това работим. Ще излезем с предложение. Нека напомня, че естествено, вие, вие ще имате възможност да, да кажете своята дума по всичко това. Моята цел е националните законодателства да бъдат взаимно съвместими. Макар и в някои отношения нашето предложение е да отива по-далеч от националното законодателство. И накрая вие отново говорихте за комуникацията. Аз никога не съм искал от журналистите е, каквото и да било снисхождение. Сказах тук е, преди повече от 3 години, на 10 февруари 2010 година, аз обявих определени е, е, действия. И сега гражданите, за които говорите вие, имат право да получат нашия отчет. Какво могат да констатират гражданите днес? Както казах в самото начало, по-голямата част от актовете, които гласувахме, на които вие положихте толкова много усилия ден и нощ, са вече факт. В, в най-добрия, в най-добрите е, случаи. По-голямата част обаче от тези актове все още не са в действие, три години и половина по-късно, но във всеки случай ние работихме, не малко работихме и бързо. И прочем, не малко се прави и в Съединените щати. Закона Дот Франк, е, така наречения бенчмаркинг, това са аналогични неща. Дали можем да работим по-бързо? Според мен не. Живеем в условията на демокрация. И трябва да го кажем на хората, да не им хвърляме прах в очите. Да, отнема ни много време, но тази година е от съществено значение, защото по-голямата част от приетите актове, най-съществените от тях, влизат в силата първа 2013-2014 година и много ще променят и за капитализацията, и за надзора. Както вече немалко се промени по отношение на рейтинговите агенции, дериватите ще попаднат е, в обсега на новото законодателство през 2014 година. А нещата са сложни, е, хората са нетърпеливи, не виждат нещо да се е променило в ежедневието им, но трябва да се разяснява и да се информира пределно обективно. И освен това, акцентът следва да се постави е, върху тези неща, които са по-близо до хората в тяхното ежедневие, които са по-разбираеми за тях. Ето, казах, основната банкова сметка, прозрачността на, на, на банковите е, такси. Е, това са, това са неща, които са далеч по-близо до хората. И, и така, като им разяснявате тези въпроси, те ще разберат и каква работа вършите самия е вид, самите вие. Госпожа Елиса Ферейра. Благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте днес след обед. Нека в началото да ви поздравя за това, че толкова много въпроси сте включили в дневния си ред и за това, че работите си с такова усърдие и до края. Борите се. Искам да ви кажа, че както и в миналото е било, може да разчитате на подкрепата на парламента. Няколко въпроса, свързани най-вече с Банковия съюз. Първо, един методологичен въпрос. В текста за единния механизъм за преобразуване беше спомената и директивата за възстановяване и преобразуване. Предполагам, че сте приели версията на съвета по тази директива и част от елементите по тази директива трябва да бъдат включени в единния механизъм за преобразуване. Права ли съм или все още всичко може да се решава в тристранните диалози между съзаконодателите. Особено когато става въпрос за така наречения бейлин. Още един коментар и въпрос. Когато преобразуването започна да се осъществява на европейско ниво, трябва да има така наречената общност на последна инстанция или бакстоп. Парламента не иска да се сблъсква в твърде голяма степен с другите институции в това отношение. По отношение на борда. Борда би следвало да се подчинява на разделение на правомощията. И то специфично разделение. Той не може да се припокрива с комисията. Може ли да ни кажете какво ще прави комисията, какво ще прави борда? И къде и откъде борда ще черпи информация за конкретни преобразувания. Е, ще черпи тази информация от е, национални органи или от комисията. Трябва борда да може да си изпълнява задълженията. И накрая, една от причините, поради които работим е защитата на депозитите. Мисля, че имаме потенциал да защитим вложителите, Мисля обаче, че има риск да се отклоним твърде много от FDIC в САЩ. Там има по-специални мерки за защита. Мисля, че в Европейския съюз можем да предприемем по-добра защита на потребителите и тези мерки могат да се включат в законодателството. Благодаря ви за добрите думи, за общите ни усилия. Да, в текста за банковия съюз, за реорганизацията на банките, е, сме заимствали амблок е, част от е, текста, гласуван от съвета на министрите, като политическа позиция в резултат от протекли цяла нощ разговори. И това по правно-технически, ако ми позволите да кажа, е, причини. Но дискусията не е приключила. Всичко това не предрешава резултатите от демократичния процес, който е вход, както в съвета, така и в парламента по е, системите за реорганизация. Както казах, правно-технически бяха основанията, без да се предрешава изхода от дискусията. На второ място, така наречения бакстоп, е, прибягване до публични средства за рекапитализация на банките. Аз съм е, предложил, е, и това е съзвучи с исканията на парламента, създаването на общоевропейски в еврозоната фонд за рекапитализация, частен фонд, в чието набиране ще участват самите банки. И вече е, обществените, публичните фондове, които са факт. Това е механизма за стабилност, който е между държавен, междуправителствен, със своята процедура за вземане на решение. Според мен обаче публичните средства са наистина последната инстанция аз е, казах и ще повторя. Целият този законодателен арсенал, е, който приемаме, който приехте, е, е предназначен за това да се избегнат веднъж за винаги случаите на, на фалит. Разбира се, може да има конюнктура, може да има циклични неблагоприятни фактори на пазара, но е, за тази цел се предвижда и рекапитализация от страна на собствениците на банките. Наистина целта е да направим всичко възможно, за да не се стига повече до, до този е, публичен резерв. Що се отнася до е, ролята на комуницията, е, въпрос, който е, бе обсъждан подробно от министрите е, и нека да бъдем пределно откровени, е, мнозина от тях изразиха съмнение по отношение на предлаганата от мен роля на комисията. Но нека разсеем едно недоразумение. Не, някои казват, е, е, комисията не е орган по реорганизация на банките. Разбира се, комисията не се стреми към подобна роля. В крайна краща с новия регламент, който предлага колегата Алмуня за държавните е, дългове. Отново, комисията не си поставя за цел да играе такава роля. Комисията е институция, която само натиска копчето. Само това. Е, тук става въпрос за бързодействие и честно казано, е, е комисията да играе такава роля е, е най-малко лошото решение. И е, аз казах на министрите, добре, ако имате някакво альтернативно предложение, нека го разгледаме. Но не е така. И значи комисията тук просто натиска копчето, бутона и оттам нататък действат съответните органи. Впрочем, по директивата всяка от банките ще трябва да изработи свой кризисен план. И ако се стигне до там, когато някой ден, евентуално Европейската централна банка бие алармата, комисията а, а, ще натисне бутона по искане на съвета, управляващ фонда, и оттам нататък, чрез националните органи, фондът ще пристъпи към спасителните операции. Както знаете, по този въпрос. Отношението към вложителите е сред най-сложните и деликатни въпроси. И трябва много да внимаваме. Видяхме какво стана по време на кипърската криза. Една грешка в комуникацията породи разгорещени реакции. Става въпрос за, за лимитите, на които могат да бъдат гарантирани депозитите. Те първа предстои е, на тристранни разговори между вас, съвета и комисията да обсъдим е, този въпрос за гарантирането на депозитите по един ефикасен начин. И този въпрос още не е уреден. Аз бих искал е, е, вноските в гаранционните фондове за депозитите да бъдат е, ефикасни, да, наистина да могат да вършат работа. Да, колеги, е, всичко е наред, имаме време, имаме четирима още да зададат въпроси. Господин Фабрици Оберто, остават ни още 20 на минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за това, че успя да ни отдели време и да ни изложи своята позиция. Вие Очертахте какви са целите, свързани с оздравяване на банковия сектор, да се създаде един сигурен климат за инвестиции и гражданите да могат да са сигурни, че парите им ще са на сигурно място в банките. Вие не сте в много изгодна позиция в момента. Все едно да сте комисар, отговаря за морското дело след потъването на Титаник. Все още не сме стигнали до края на пътя, все още има какво да направим. Вие сам казахте, че трябва да се навлезе по-навътре в нещата. Банковата система трябва да се адаптира към нуждите на реалната економика. Какво мислите, господин комисарио, за едно възможно разграничаване е, по отношение на данъчното облагане или е, данъчни облегчения за големите корпорации, и за това да има приходи от реалната економика, а не да се финансират операции в финансовия сектор. Вие споменахте във вашата реч, че ако банковата система наистина може да финансира изискванията на реалната економика, а именно да се помогна малките и средни предприятия, което от своя страна ще доведе до стабилизиране на финансовите пазари. И това, разбира се, ще помогне да се очертаят приоритетите, които са необходими е, за справяне с финансовата и економическа криза. Благодаря ви за оценката на това, което ние заедно с вас вършим вече е, три години и половина. Ясно е, че преди две и половина години е, е, влакът и най-вече влакът на еврото почти излезе от релсите. И това е ясно. И в резултат от финансовата криза от Съединените щати, отслабените позиции на банките в много от европейските страни, нездравите връзки, така да ги наречем, между банките и държавния дълг, прекомерна държавна задлъжнялост, недобро управление на еврозоната, независимо от препоръките на Жак Делор от преди 10 години, за които аз много добре си спомням, почти дерайлирахме. И трябва да си кажем, че влакът, ако не излезе от релсите, то бе защото европейските ръководители, Европейска централна банка проявиха воля, проявиха кораж. И вече, за да може един влак да се движи, релсите трябва да са успоредни, а не да се пресичат някъде. И ето на, това стана, е, сега коловозът е, е наред и влакът потегля отново. Ето защо, прочим, аз призовах към бдителност, към решимост да се стигне до края, за да се опази доверието на гражданите. Нещо най-важно според мен. Доверието на европейските инвеститори на пазарите трябва да удържим на думата си и нещата да се прилагат на практика. И вече всяко правителство се стреми да постави под контрол задлъжнялостта си. Колегата Оли Рен, знаете, се занимава с координацията на економиките и бюджетите в еврозоната. С вас е, работим за доизграждане на нормативната уредба на финансовия пазар. И сега, е, стимулирайки растежа, без да бъдем прекомерно строги към инвеститорите чрез един диференциран подход, нали, да стимулираме индустриализацията или реиндустриализацията, немалко може да се направи. Е, те първа за възстановяване на растежа и конкурентоспособността и аз мисля, че ние, ние го вършим, ние, ние, ние работим. Във вашия въпрос е, е, вие повдигнахте и една друга идея за за фискализация на пазарните е, приходи. Мога да се отнеса с разбиране към тази идея, но е, следва все пак да си даваме сметка, че всичко, което се отнася до данъчното облагане е държавен, е, обект на държавен суверенитет. Колегата Шемета много храбро се бори за някаква общностна регламентация на едни или други данъчно-облагателни въпроси, но какво да ви кажа, 28, 28 в единен пазар, 28 отделни данъчни основи на корпоративния данък. Да не говорим за, за, за ДДС, а да не говорим за данъка върху финансовите операции. Нали? Вижте с какви темпове се напредва, защото решенията трябва да се вземат с единодуши. И вероятно в някои случаи ще трябва да се надскочи този принцип на единодушието в полза на засиленото сътрудничество в интерес на онези, които желаят да вървят заедно и по-бързо. Особено в еврозоната. И сега, докато чакаме, какво можем да направим? В частност по отношение на МСП, на, на малките и средните предприятия. И с господин Таяни работим в няколко отрасъла. Да се търси диференцирано третиране – на МСП. И по отношение на, на прозрачността, на, на отчетността, по-облегчени е, е, условия на надзора за унези банки, е, които кредитират МСП с предпочитане за разлика от другите. Или нали, ние се стремим да стимулираме връщане на финансовите потоци към МСП. облечаване също така не само на достъпа до банките за МСП, но и на достъпа на МСП до фондовите борси. Можем да говорим за европейска фондова борса на малките и средни предприятия. И след това идея, една идея за така наречената европейска спестовна книжка. Аз се отнасям ентусиазирано към тази идея. Не всички са на това мнение. И край на краищата е, е, вървим към, към обща банкова уредба. Е, както казах, влака потегля вече в тази посока. Защо да не си представим един общ такъв банков продукт за цяла Европа, насочен особено към МСП? Още три въпроса. Господин Санчес Преседо от името на социалистите и демократите. Благодаря, госпожо председател. И аз се отнасям положително към пакета от мерки, предложен от комисията. Поздравявам комисаря за неговото отношение към реформата на финансовите институции. Но аз също смятам, освен това, че има още работа, имаше забавене, някои неща още не са доуточнени. По отношение на ипотеките, гласувахме моя доклад, приключихме първото четене. Има някои нерешени технически въпроси, свързани с изпълнението. Знам, че комисията работи с нас, за да можем в крайна сметка да приключим след първото четене. Би било жалко да сме се договорили по съдържание, по същество, но не и по някои технически аспекти. Смятате ли, че можем да постигнем такова решение? В страни от директивата за ипотеките и във връзка с отговорното отпускане на кредити, смятаме, че комисията трябва да изготви доклад относно частната задлъжнялост. Мисля, че комисията не трябва да изпуска от погледа си този въпрос, защото не може да имаме отговорно отношение към задлъжнялостта само от страна на потребителите, не от страна на компаниите. И накрая структурните въпроси. Все още чакаме информация по тази тема през есента. Как ще осъществите структурните реформи така, че да се запази универсалната банкова система? Тя беше в основата на доброто функциониране на Европа. Аз бях много удовлетворен от начина по който гласува парламента. Марше уник по кредит crédit е qui est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 разногласията между съвета и парламента в рамките на, или по отношение на междуинституционалното споразумение, най-вече що се отнася до корелационните таблици. Аз съм, се отнасям с чувствие към позицията на парламента, но от друга страна съветът не стои на едно място и, и мисля, че ще се намери решение. Вашата председателка, впрочем, лично е разговаряла с министра на финансите на Литва. Литва, знаете, председателка на съвета. И а, мисля всички си дават сметка, че въпросът е от принципно важно значение за парламента и трябва да се намери решение. Не може да се блокира а, а, прилагането на текста за ипотечните кредити заради тази спънка. Решение трябва да се намери и аз съм на разположение, прочем, на литовското председателство на съвета, за да търсим заедно е, е, съгласие между парламента и съвет. Е, в този, в този текст за ипотечните кредити, знаете, има текстове, насочени към отговорното кредитиране и общо заето, е, ние се стремим към това потребителите на финансовите продукти да се ползват с по-голямо уважение от онези, които предлагат такива продукти и да ги информират по-добре за финансовите рискове, които поемат. Като, като клиенти, като потребители – и прочем, това е принцип, който е универсален, който се отнася за, за много други области на, на пазарни отношения. Госпожа Люлинг. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие преди седмица и повече лансирахте предложение на комисията за регламентиране на парично-пазарните фондове – важно е, предложение за финансовия сектор. И трябва да ви кажа, че това предложение бе посрещнато с смесени чувства, което и не изненадва. Наистина, както казвате вие, аз съм а, е, съгласна, че а, е, не, не е достатъчно само да се навеждат правните основания а, за едно или друго нормативно предложение. Вие как бихте коментирали, господин комисар, възраженията, че промените, които се предлагат, отиват твърде далеч в сравнение с действащата е, уредба на колективните инвестиционни е, схеми и фондове? А те са доста регламентирани, както прочем е, знаете, и то успешно. Предвид днешната лихвена е, конюнктура, е, финансовите, паричните фондове е, така, доста трудно оцеляват и налагането на такава строга регламентация, опасявам се, би ги осъдило на, на смърт. Например, обезпечителните такси, които вие предлагате да бъдат на 3%, и това се посреща с особено неодобрение. Как се отнасяте вие към това критично отношение към вашето предложение и готов ли сте да го преразгледат? И общо взето, какво да направим, за да регулираме допълнително един сектор, който е в крайно несигурно положение предвид сегашната економическа конюнктура. На мен се струва, че отговорът на този въпрос е балансът. Ако ми позволите само да добавя нещо в отговор на предходния въпрос, от любезност не мога да пропусна да отговоря за реформата на банковия сектор. А, аз работя по тази реформа с желанието да се отдели управлението на риска, когато в зависимост от това дали банковите операции на дадена банка са по-скоро спекулативни или от фундаментален характер, т.е. операциите си са, и са най-вече насочени към реалната економика. И при това да се разглежда многообразието, да се отчита многообразието на банковия сектор. Е, и нали, когато говорим за криза, някакси не е ясно. Дали са инвестиционни банки, като Lehman Brothers, дали банките, които работят на дребно, <laughs> дали търговските банки. Тук има място за сериозна диференциация и аз смятам в усилията си да, да я отчитам. Знаете, в Европа а, е, има а, е, а, е, няколко големи универсални банки, от другата страна имаме 4000 кооперативни банки от местно значение. Сега, е, госпожо Люлинг, е, съвета за финансова стабилност на световно равнище предлага да се забранят альтернативните фондове, така наречените фондове с постоянна стойност. Нали, ето това го има в текста. Аз общо взето се съобразих с четирите големи препоръки, свързани с паралелния банков сектор. Не съм предлагал обаче да се забранят тези фондове по две причини – първо, защото аз мятам, че ако може да бъде постигната целта за, за сигурност и стабилност, по други начини това би трябвало да се опита, нали, вместо да се е, пристъпва към забрана, нали, чрез е, е, прозрачност, управление и, и въпросите 3%. 3% вместо забрана. И на второ място, вие без съмнение знаете, че тези фондове са е, е, източник на сериозен обем економическа дейност в Люксембург, но и в Ирландия. И аз си давам сметка за евентуалните економически последици от това, което предлагаме. Така че тези фондове с постоянна стойност, онова, което аз предлагам, е специфична уредба, обезпечението от 3% според мен е поносимо. Трябва да ви кажа, че ако го имаше е, това обезпечение, всички проблеми, които стигнаха до банките с източник слабо капитализирани инвестиционни фондове, не биха се появили. Тук става въпрос за фондовете, които имат сериозно економическо влияние. Нали? Тук става е въпрос за близо 1000 милиарда транзакции, в които са замесени такива фондове. Иначе трябва да се действа. И, и това е нашето първо предложение, за което говорихте и вие, за парично-пазарните фондове с постоянна стойност. Някои смятат, че тази намеса е прекалено брутална, други смятат, че далеч не е толкова, колкото трябва да бъде. И аз смятам, че ние сме избрали разумната, златната среда, която да гарантира и прозрачност. И накрая господин Рамон Рамоза. Благодаря, госпожо председател. Моят въпрос ще е последен, свързан с, с механизма за преструктуриране на банките. Вие сте разтревожен, че някои държави и членки не искат да дадат достатъчно правомощия, свързани с този механизъм за преструктуриране на банките. Смятате ли, че този един механизъм ще може да бъде прият без да се изисква промяна на договорите? Моят отговор е да. Да, смятам, съобразявайки се със становището на нашата правна служба, което, впрочем, бе потвърдено от становището на правната служба на съвета, а и на Европейската централна банка, смятам, че да, възможно е да се създаде е, е, този европейски фонд и механизъм е, за реорганизация на изпадналите в несъстоятелност банки на основание 114 член от договор. И това вече бе обсъдено и общо взето се приема, че това е солидно правно основание. Окончателно ли е това? Съвършенно ли е това? Не. Не. Тази система трябва да потръгне колкото се може по-скоро, за да сме готови за всяка евентуална кризисна ситуация, за да можем по един организиран начин да пристъпим към обявяване в несъстоятелност. Вместо да импровизираме в неделя след обед. И онова, което предлагам, е интегрирано прилагане на директивата за реорганизация, в частност капитализирането от акционерите и вече в еврозоната с този специален механизъм за реорганизация. Ако бъде изменен договор, което според мен е желателно в последствие, най-вече що се отнася до функционирането на еврозоната, то тогава вероятно ще трябва да се усъвършенства и този механизъм за е, финансова реорганизация. Аз е, казах преди малко, че Европейския механизъм за стабилност, който е фактно е междуправителствен, при това взема решенията си с единодушие, би могъл в последствие да се превърне в този европейски орган за реорганизация. Аз нямам някакви идеологически предразсъдъци в това отношение. Стига системата да работи. Имайки, имайки предвид колко трудно ни беше да спасяваме една или друга банка през изминалия период, изправени до стената. Така че в отговор на вашия въпрос да, да, разбира се, и да, в подкрепа на идеята, че е, тази система ще заработи е, през 2014 година. Аз съм сигурен, че вие можете да постигнете един динамичен компромис и оттам нататък вече на втори, на следващ етап, системата да бъде усъвършенствана чрез изменение и допълнение на договора. Благодаря, господин комисар. Останахме с следното впечатление. Комисаря и комисията си вършат работата след колапса на Леман. Правим необходимите промени, правим финансовата система по-стабилна. Много от вашите въпроси бяха насочени обаче към отговорностите на държавите членки и ето защо ние трябва да се погрижим държавите членки да поемат своята отговорност и да приложат всичкото това законодателство, за което говорихме днес. И винаги казвам, когато приемаме законодателство, медиите винаги ни питат кога то ще влезе в сила когато говорим за 2014 или 2015 година, това са крайните срокове, до които държавите членки вече трябва да са приложили напълно това законодателство. Благодаря, господин комисар, за обмяната на мнение. Okay, I'm going to make a... И така, нека да започнем, тъй като виждам, че докладчика е тук. Тук са и докладчиците в сянка, или поне най-важните от тях. Онези, които решиха да дойдат. Днес за този дебат Следващата точка се нарича застраховане срещу природни и причинени от човека бедствия. Докладчика е господин Терхо. Ще му дам думата. Имаме първа размяна на мнение и след това ще дам думата на докладчиците в сянка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да започнем разговори по този проблемен въпрос. Европейския парламент има задължението да гарантира благоденствието на своите граждани, както и конкурентоспособността на компаниите си. Целта на настоящия доклад е да не забравяме, че това равновесие би следвало да просъществува. Въпрос е какво може да направи Европейския съюз, за да гарантира полза за гражданите и за компаниите. Застраховането обикновено е свързано с продукти, които са насочени към конкретни клиенти, отчитат се местните условия. Ето защо аз смятам, че би следвало да останем в рамките на, на местното измерение. Комисията обаче казва, че подхода трябва да е малко по-различен, естествено. Споменава се, че не трябва да има единен подход. Ние сме отворени спрямо предложения в тази връзка Надявам се, че Европейския съюз ще остави отворена своята врата за обмен на информация. Тук възникват е, много проблеми, защото природните бедствия са разнообразни по своя характер и дори подобни природни бедствия са доста различни понякога. Очаквам с нетърпение да чуя вашата позиция. Благодаря, господин Ланген. Благодаря. Може би по-интензивно трябва да се занимаем с подробностите. Комисията направи един първоначален опит с тази зелена книга, а именно да даде предложения за застраховане срещу причинени от човека бедствия и срещу природни бедствия, да се привлече внимание към този вид застраховане, но не във всички държави членки условията са еднакви. Рисковете са значителни. Рискът е най-вече е финансов Добре е да бъдат застраховани тези финансови рискове. При последните наводнения в Германия се стигна до интересни резултати. Ами, какво се случи? Наводненията една година преди това са довели до различни по вид рискове. в областта на промишлеността няма някакви а, щети, които са били нанесени, но са били нанесени значителни щети на домакинствата. В град Крема гражданската инициатива е предотвратила построяването и а, на а, диги. Според мен трябва да се е, направи така, че да не се е, ам, спъва гражданската инициатива. Необходимо е държавата да ам, се погрижи. С тази зелена книга се цели да не се предприемат мерки там, където е нужно гражданите да поемат отговорност. Има един град, който е на Дунава, Докендорф и през последните години една трета от гражданите са застраховали, две трети не. Ами, ще се случи така, че и тази една трета ще прекрати застраховките си и а, държавата ли а, трябва да а, поеме отговорността. Необходимо на европейско ниво да има законодателство, което се занимава с тези застраховки, свързани с отговорността на гражданите. Зелената книга, освен това, показва какъв е делът на социалният продукт в различните държави членки, какво, какъв е делът му в обема на щетите в Финландия и в Литва. Щетите са най-големи. При земетресения Гърция и Италия са на първо място, при наводнения Чехия, България, Полша и Румъния и Австрия. Какво означава това? наличните рискове, свързани с природните катастрофи, се разпределят по различен начин в държавите членки и решенията, които предлагаме, трябва да вземат прави тези особености. Това е въпросът сега. Как ще успеем чрез някакви стимули да накараме предприятията да застраховат за, да сключва застраховки в случай на атомни, ядрени катастрофи или друг вид катастрофи. Освен това, да се предвидят права за пострадалите от катастрофи и по-точно те да бъдат информирани за техните възможности за застраховане. Всички тези теми трябва да бъдат е, разгледан. Е, никой не казва, че застрахователния пазар е в застой в момента, но има различни култури в различните държави, членки, изходните позиции са различни. Това трябва да се вземе преди при е, оценката. тази зелена книга е етапа преди изготвяне на Бялата книга и тази тема не трябва да бъде забравяна. Благодаря ви. Е, благодаря. От името на социалистите и демократите, господин Балдини. Ево, хвала. Я чу Благодаря. Искам да се възползвам от дадената ми възможност и да говоря на хрватски. Искам да благодаря на председателката и на всички, които ни дадоха възможност да имаме превод от харватски днес. Надявам се, че чувате превода. Всички кимат. Добре. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Искам да кажа, че зелената книга на комисията е добра отправна точка за доклада. Зелената книга обяснява какво е настоящото положение и дава предложение за решение с цел подобряване на положението в Европа. В областта на застраховането срещу природни бедствия. Що се отнася до доклада, трябва да кажа, че потребителите е необходимо да получават цялата информация, за да правят информиран избор. Зелената книга поставя ударението точно върху този аспект. И аз смятам, че и ние трябва да направим същото. Ето защо трябва да обсъдим по-подробно въпроси като задължителното застраховане, участието на правителствените организации, различните групи. Мисля, че този документ представлява една добра основа за разискванията. Трябва да се реализира равновесие между всички заинтересовани страни. Без такова равновесие няма как да има напредък. Благодаря. Благодаря. Превода всъщност върви отлично. Имаме много добри преводачи. Господин Турвалц от групата на АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Комисията за зелената книга и на докладчика природните и причинени от човек е, бедствия създават много проблеми в Европейския съюз и в останалата част от света. Както се вижда от документа на комисията, броя на тези бедствия нараства главоломно. Има научни оценки, според които глобалното затопляне ще влуши значително положението и ето защо ние трябва да решим как да преобърнем тази тенденция, вместо да говорим за застраховки. Но, естествено, трябва да обсъдим всички мерки, включително и застраховките. Зелената книга на комисията се появи през април. Това лято станахме свидетели на много големи наводнения в Средна Европа. Засегнати бяха Австрия, Чехия и Германия. Аз посетих Магдебург и трябва да кажа, че там а, щетите бяха много големи, приличаха на тези в Бавария и в Белгия през 1630 година. Аз съм от район, който също е засегнат от природни бедствия. При нас има тежки зимни бури. Комисията подчертава факта, че хората систематично подсняват риска от това да станат жертви на природно бедствие. Ние сме по-оптимистично настроени в някои случаи и по-песимистично настроени в други случаи. В същото време ние подценяваме въздействието на природните бедствия за един обикновен човек е трудно да, да си представи мащаба на едни такива кризи особено ако не е бил подложен на тях. Ето защо въпросът не е лесен. Що се отнася до задължителното застраховане, предложено в документа, не съм имал време да проуча как е решен въпроса в различните държави и членки и как работят националните схеми, но тук се повдигат много интересни въпроси. Например, трябва ли гърците да плащат на германците за наводненията на Елба? Искам да чуя какво ще кажат германците. Дори и да има смисъл да се обединяват усилията по отношение на разходите за застраховане, знаем, че трудно ще се попречи на това реките да текат по-бързо, много хора строят домове в рискови области. Ако се предвиди бариера, защитна бариера спрямо наводнение, по този начин пада цената на имота и няма голяма охотност в това отношение от страна на хората. От друга страна, когато има по-голям риск от наводнение, кой носи отговорността? Знаем, че част от населението не желая да участва в задължително застраховане. Освен това, как, както се разбира и от пример с Гърция и Германия, възниква въпроса дали трябва да има застрахователна схема на европейско ниво или на ниво държава членка. Става въпрос за една първа размяна на мнение днес, така че не ми се иска да навлизам в подробности, вече достатъчно ви провокирах. И сега с нетърпение чакам отговора на моя фински приятел. Можел да обсъдим този въпрос на фински малко по-късно. Благодаря. Да, добре е да проявяваме провокативност понякога, за да може дебата да е по-интересен, каза председателката господин Гиголт regard... Ами аз съм изненадан какво финландците смятат за провокативно. За да провокирате един германец, трябва да сте малко по-усърден в провокациите си. Ам, много се радваме, че можем да чуем тук сред нас и а, да се говори и на хорватски. Сега по същество, ние нямаме обща линия в нашата политическа група. Трябва да кажа, че е, имам някои основни съмнения по въпроса. Беше споменато и от господин Ланге, и то преди, че по този въпрос е, има много голям проблем, свързан с е, моралния риск. Този проблем възниква, защото ако има случаи, в които няма е, застраховане винаги се клони към, е, след, към следното разрешение на е, разрешаване на проблема. По-голямата общност, по-голямото общество плаща за, защедите. Така се случи в Германия. Това се случи в които хората усеща съпричастност към страданието на останалите. Обаче, ако има един такъв бейл-аут, без да има застраховане, тогава се стига до проблем. Както и господин Ланге каза, не, необходимо е да се предприемат съответните промени. Имаме две крайности, пред които сме изправени. Две крайни решения да има задължително застраховане, за да се избегнат въпросните проблеми или да се избягнат спасителните мерки или да кажем ние сме а, а, страни, които ще а, се държим един за друг и а, ще си помагаме защото застраховането винаги ще е скъпо, е необходимо да има някаква форма на солидарност или чрез субсидиране на застрахователните модели или като се изисква застрахователите да предлагат а, достъпни застрахователни премии а, и да плащат и те, тези, които не живеят в критичните области. Винаги а, ще има спасителни мерки с публични а, средства. А, и ще могат камерите да бъдат насочвани, обективите да бъдат насочвани там, където в момента се случва някакво бедствие. Имаме нужда от. някой казва, че имаме нужда от един модел, с който да разрешим този проблем. Не съм съгласен. Искам да питам комисията. Те как смятат? До каква степен от гледна точка на субсидиарността е удачно да има едно единно решение за всички случаи? а, трудно е да се намери а, удачен баланс. Както и докладчика споменава в съобщението, има много а, а, идеи свързани с това къде Европа би имала добавена стойност. най-добри практики, опит, изследователска дейност, стратегия, свързана с координиране на трансграничните рискове и тяхното управление. Не се говори за морален риск между държавите членки. Именно да се стигне до там, че едните, в едната държава членка се затварят прозорци, така че водата да стигне до другата държава членка, да засегне по-силно. Може да разгледаме нещата и от друга гледна точка. В някои държави членки има задължително застраховане и а, интернализират а, м, риска от допълнителни разходи и развиват енергийния си пазар. Тогава стои въпроса с а, конкурентоспособността. Ам е, и е трудно да се прецени кои бедствия са природни, кои са причинени от човека и кои са с европейско измерение. Е, господин Жан-Пол е, Бозе не може да е тук, но трябва наистина да разгледаме това предложение, дали е достатъчно да има едно-едино решение и очаквам а, една по-ясна позиция от страна на комисията за това какво трябва да се направи на европейско ниво и а, къде а, се крие тази допълнителна стойност, свързана с степента на солидарност, за която говорите и защо смятате, че трябва да има само едно решение, което да се прилага в 28-те държави членки. Не съм убеден в това. Нека комисията да даде допълнителни разяснения. Господин Камал иска да взема думата. Благодаря. Аз ще говоря от името на Ешли Фокс, докладчика в Сянка. Ще ви прочета някои от неговите бележки. Ще представя по възможно интересния начин, без да съм а, провокативен. Господин Фокс приветства опита на Европейския съюз да откликне на тази загриженост, свързана с справяне с природните и причинени от човека бедствия. В Зелената книга се дава предложение за задължително застраховане. Необходимо е да има оценка на разходите, но въпросът е по-концептуален как може да се оправдае пред потребителите нужда от застраховка в случай на природни бедствия, когато домакинствата и без това са финансово затруднени. Например, ако живеете в регион, който е застрашен от бедствие, вие ако имате средства, ще се застраховате. Някои от колеги споменаха, че е имало наводнение продължение на няколко години. Хората са построили нови къщи в същите региони и преди наводненията. Правителството трябва да решат какво се случи, а не Европейския съюз. Държавите членки плащат за тези бедствия, а не Европейския съюз. Трябва да се концентрираме върху хармонизирането на страхователните договори, да се опростят на условията за потребителите, те да бъдат по-добре информирани и да се предприемат превентивни мерки. Необходимо е и самите потребители да поемат своята отговорност отговорност. Това са заключенията на господин Фокс. Господин май искаше да каже нещо съвсем накратко. Забравих да кажа нещо ам, относно процеса, свързан с консултациите. Ам, на, и през юни беше приключен на този процес на консултиране. Може ли комисията да вземе отношение по въпроса? Става въпрос за гражданско-правни въпроси. Какво иска да направят държавите членки? Може ли комисията да каже нещо по въпроса? Which one? Okay, well, I mean, we've got some... Тук има хора от комисията, те трябва да отговорят на въпросите. Дебат за мен е изключително интересен. Аз нямам много информация, не съм чел от Зелената книга. Аз също имам въпрос, обаче. Опитвате ли се да запълните някакви пропуски? Има ли някаква полза тук? Защото, доколкото аз знам, има някои природни бедствия, за които не може да се застраховате. Това ли е идеята на комисията? Може ли някой да даде по-подробен отговор на тези въпроси? Искам да разбера къде е допълнителната полза. Или пък запълвате ли пропуски? Тук се казва, че действате за да се подобри пазара. Кой ще отговори от комисията? Благодаря. Бихте ли казали името си? За първи път съм тук във вашата комисия. Извинявам се за това, че няма да имам систематичен подход по отношение на вашите въпроси. Аз се казвам Лукас Борте, работя в Генерална дирекция вътрешен пазар отдел за страховки. Зелената книга, между другото, беше обект на сътрудничество между различни дирекции, Санко, Еквин, Таксот, изменения в климата. Много дирекции участваха. Ние до известна степен се опитваме да повишим осведомеността относно един проблем, който става все по-наболял в Европа, а именно природните и причинените от човека бедствия. В Зелената книга се опитахме да провокираме, но и да получим хората. Опитваме се да видим къде може Съюза да се намеси, защото има някои държави членки, които са намерили решение спрямо различните видове бедствия, но има и други държави членки, които изостават значително. И ето защо тук се опитваме да повишим осведомеността, да разпространим най-добри практики, за да може да се получим един от друг. Опитваме се и да обясним защо може да има общностни действия в Брюксел. Що се отнася до консултациите, необходимо е да ви кажа, че консултациите приключиха през юли. Сега оценяваме различните отговори. Ако не се лъжа, до сега сме получили 65 отговора от различни заинтересовани страни, държави членки, застрахователни компании, представители на потребителите, мисля, че отговорите ще бъдат качени съвсем скоро на нашата веб страница. По-късно там ще се появи и нашата оценка. Благодаря. 65 отговора. 75. Какви организации отговорих? Ако не се лъжа, става въпрос за застрахователни и презастрахователни дружества, застрахователни брокери, ако не се лъжа, има и отговори от страна на местни парламенти, местна администрация, Сдружения на потребителите. Не знам дали така давате отговор на въпросите на колегите. Ако колегите имат допълнителни въпроси, сега знаят какво е вашето име и могат да ви пишат. Не искам да ви притискам, тъй като за първи път сте тук. Ние всъщност също не използваме много системен подход, но така стоят нещата в политиката. Ще дам думата сега на нашия докладчик, за да обобщи и да каже как ще се работи по този доклад. Благодаря, госпожо председател. Беше интересно да чуя коментарите на колегите. Обнадеждих се. Всъщност, колегите общо взето споделят моята линия на мислене и мисля, че това показва, че нашето сътрудничество ще е ползотворно. В момента изготвям текст, Естествено, че ще включа вашите коментари в своя документ. Обеден съм, че ще имаме единодушие по тази тема и се надявам, че колегите ще останат доволни. И сега, представяне на проекто доклада на 14 октомври. Мисля, че колегите от комисията вече ни предложиха достъп до отговорите дадени на въпросниците. Крайен срок за внасяне на изменения 22 е октомври. На 25 и 26 ноември ще разгледаме измененията. Ще гласуваме в комисията на 17 декември. Идеята е да влезем в пленарна зала по време на първата сесия през февруари. Благодаря, колеги. Благодаря на комисията за изказването. Сега исках да преминем нататък към следващата точка the, that this is Yeah, so we, we're a little bit of a, we're a little bit of a... Малко изпреварихме нещата. Ще трябва да изчакаме господин Бертот. Може би някой може да му позвани. Дали е на път? А, вие му се обадихте, но той не отговаря. Така ли? Значи ще го изчакаме тогава да се появи. Става въпрос за становище, нали така? Докладчиците в сянка са тук, ако не се лъжа. Имаме един докладчик в сянка, госпожа Клева. Свен го няма. А, ето го. Сменил си е мястото. Свен е тук. Значи имаме докладчика. Той трябва да дойде, естествено. Има няколко докладчици в сянка и съвсем скоро ще започнем. Ще изчакаме. Моля ви да не напускате залата, тъй като ще е трудно да ви съберем отново от тук. Справяме се добре от към време. Надявам се, че ще можем да свършим малко по-рано. И така, позванете на когото трябва, тъй като следващата точка ще бъде обсъдена съвсем скоро, за да може всички да дойдат. Това е последната точка, всъщност казват ми сега, за днес. these two, that's right. They're cancelled already. Euh, Чакаме господин Бертот за следващата точка. Малко изпреварихме графика на работа с 5 минути. Чакаме господин Берто за последния доклад. Докладчиците в сянка. We're, we're going, I think we're ready to start. Мисля, че сме готови да започнем. Нашия докладчик е тук. Аз така винаги казвам, най-важните хора са тук, докладчиците в сянк. Онези, които ще опъват каиша са тук, другото не е важно. Айде, моля да заемете местата си, за да започнем. А вижте, аз италиански не мога. Значи немски, френски и по-малко от всичко, но не италиански. Ама, чакайте, не си отивайте, вие сте един от докладчиците в сянка. Господин Бертол, здравейте, извинявайте, малко по-рано приключихме предишните точки от дневния ред. На време приключи всичко. Така че, все пак имайте предвид, че разписанието е неокончателно, но ето, най-изчакахме ви, имате думата да представите становище, по чието автор сте. Госпожо председател, преди всичко дължа извинение за онова, което ще кажа. За пръв път всъщност ми е поверена работа като член на Европейския парламент, да сигурно ще пообъркам едно или друго. Не, не, не се притеснявайте. Днеска просто по-бързо вървяхме по дневния ред. Друг път ще ви се наложи да чакате. Не се притеснявайте. Е, вероятно съм допуснал и други грешки, за които те първо предстои да се извинявам в самия документ. Но по темата, която би ми бе възложена, за финансовото участие на работниците и служителите, аз погледах така материята и разглеждам някои от идеите, които са в оборот. Значи имаме участие на служителите чрез подписка в капитала на дружеството или чрез подписка на фирмени облигации, е, които е, се емитират за пласмент сред работниците и служителите. un'altra di remunerazione, un'altra di finanziamento. Вече е, с възможности за данъчни облегчения. Друга възможност е, да участват в капитала на дружеството е за работниците и служителите чрез трудовото им възнаграждение. Част от което поне да се изплаща в нарочно издадени акции на дружеството, които се имобилизират при дружеството от името на работниците и служителите. И тук също може да се предвидят данъчни облегчения. Вече устойностяването на това участие може да става по номинал или по пазарна стойност. Има различни параметри, в това число данъчните, които, благодарение на които, е, разходът на дружеството по емитираната емисия е, се приравнява е, към ненаправения случая разход за заплати. По-нататък е, можем да говорим за финансово подпомагане на освободени работници и служители поради възникнали конюнктурни затруднения. Например, фонда безработица е, би могъл да финансира повторното наемане на работа, като при това, разбира се, се налага работодателят изрично да е поел такъв ангажимент за разходването на фонда безработица. Тук не бива да пропускаме и рисковата характеристика. Така, рейтинговите агенции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 Естествено, една обликация, имитирана на регистрирано на фондовата борса дружество, би подлежала на особена регламентация като финансов инструмент. Тази част не съм я разработил особено подробно, госпожо председател. Аз се осланям на, на колегите в това отношение, а и на дискусията в комисията по, по, по трудовата заедост. Така, сега е, докладчиците, но ако не греша, имаме някои изключителни правомощия по темата. Като комисия и нали, тук се говори за данъчни облегчения, за финансов сектор, за МСП. Това са все области, е, в които нашето становище би следвало да бъде водещо. Нека сега да чуем докладчиците в сянка, да, така, да ви съдействат в изработването на становището. Госпожа Кливер е първа в списъка ми. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик за приноса му към особено важната тема за финансовото участие на работите и служителите в приходите на, на техните работодатели. Кризата през последните години, множеството фалити, приватизацията на държавни предприятия, провокират растящ интерес към различните форми на участие на работната сила в управлението и разпределението на печалбата на работодателите. И положителният ефект е, от това явление се стига до подкрепа от страна на европейските институции. Нашата задача е да очертаем основните принципи и в същото време да гарантираме взаимното признаване на тези схеми на съучастие в европейски мащаб. И, и следователно комисията би следвало да направи своите стъпки, за да изработи една хомогенна уредба. И аз мисля, че комисаря Бърне се ангажира с подобни мерки при едно изслушване миналата година. Съгласна съм с докладчика, че нещата трябва да насочат вниманието към дългосрочния план, план към устойчивостта на подобни схеми, както и към техния доброволен характер. И всеки трябва по своя преценка да, да, да реши дали да се присъедини или не към съответната схема. Тук, без съмнение, има значение е, фискалните и доходните аспекти. Работодателите и синдикатите следва да са напълно информирани за всички тези аспекти. И в същото време би следвало да предвидим мерки за широко разпространение на положителния опит, какъвто вече съществува в Европа. Има сериозна разлика, прочем, между степента на съучастие в Северна Европа от една страна и в Южна от друга. Данъчния въпрос е изключително важен. Има риск от евентуално двойно данъчно облагане и това би възпрепятствало свободното движение на работници и служители – а също време трябва да изнамерим някакъв европейски начин, за да съдействаме на националните органи да уеднаквят данъчното третиране. В много случаи именно то е от съществено значение за успеха на една схема на съучастие. Що се отнася до емисии на акции за работците и служителите, трябва да се изясни връзката между пенсионно-осигурителните схеми и схемите на трудово възнаграждение. Не бива да се допуска работодателят да подменя трудовото възнаграждение е, с схема за съучастие в печалбите. И най-сетне една обща цел тук на общоевропейско равнище е важна. Да, Дългосрочният план е важен, но според мен трябва да насочим вниманието си и към принципа на равнопоставеност, благодарение на който всички работници и служители да могат при едни и същи условия да участват. И принципът на добросъвеност, на, на добра грижа, също трябва да се изтъкне. В този дух смятам да внеса няколко изменения и допълнения. Благодаря отново на нашия докладчик за извършената от него работа. Очаквам с интерес по-нататъчното ни взаимодействие. Благодаря, господин Дебакър, следващия докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за извършената работа. Целият този дебат, според мен, разбира се, се вписва в един по-широк дебат за корпоративното управление. И това, според мен, е важно да се спомене. Нали, корпоративното управление обхваща много повече неща от е, трудовото възнаграждение. И съсредоточавайки е, вниманието си върху възнаграждението, участието на работците и служителите в разпределението на риска, би следвало да направим така, че всички стимули от страна на работодателите и от друга страна, от към работците и служителите, да бъдат хармонизирани. Разбира се, участието в подобни схеми трябва да става доброволно, то трябва да е на разположение на заинтересованите и нищо повече. У нас е, е, съм свидетел на това, че тези схеми не се ползват с кой знае каква популярност, защото от край на краища участието в тях носи и риск. И съучастието в капитал на едно дружество носи своя риск от обесценка. Не съм сигурен, че тук трябва да бъдат намесвани рейтинговите агенции. За регистрираните на борсата дружества това е много лесно, още повече, че става въпрос за ликвидни активи. Но за малките и средните предприятия инструментите за съучастие биха били неликвидни. Освен това смятам, че е, схемите би следвало да са допълнение към основното трудово възнаграждение. Те никога не биха могли да бъдат заместител в, какъвто, в каквото и да било отношение на нормалното трудово възнаграждение. И тук, разбира се, се намесва въпроса за данъчното облагане, в това число за двойното данъчно облагане и въобще за известната хармонизация на данъчните режими. Това, че предлагате също всички работници и служители да могат да участват, инвестирайки средствата си, да, но, но, но аз не виждам как това се различава от обичайната инвестиционна дейност на дребно. Така че в това отношение аз не смятам, че е нужно да разграничаваме е, работниците и служителите на щат, бившите, нали, пенсионираните или напълно трети лица. Ето в този дух ще бъдат моите изменения, но аз общо смятам, че въпросът за трудовото възнаграждение е важен и а, а, би трябвало да се работи по него, за да могат работници и служители от една страна и работодатели от друга да гледат напред към общото бъдеще на фирмата. Така, е, до Цянка от името на зелените днес го няма, така че нека да чуем с заключителни думи докладчика по становището. Благодаря ви, е, благодаря ви колеги за направените предложения, за това, че посочихте на вниманието ми въпроси, които аз не съм включил в текста си. Доброволният характер в първият абзац аз не казвам и впрочем аз казвам, че участието трябва да бъде доброволно. И освен това по отношение на малките и средните предприятия, подчертавам, че участието трябва да бъде доброволно и устойчиво в дългосрочен план. Подчертавам също така възможността работниците да съучастват индивидуално или по някакъв начин колективно, чрез синдикална организация или пенсионно-осигурителен фонд. За постигането на някаква финансова критична маса – Интересен е въпросът за участието на бившите работници и служители за равнопоставеността им на е, заетите в предприятието. Това е интересна идея, но когато говоря за бивши работници и служители, нямам предвид пенсиониралите се редовно, а онези, които дружеството като работодател е освободило. Нали, и тук а, вече мисля за съучастието като форма на финансиране на възстановяването на заетостта. Но това, разбира се, са първи нахвърлени идеи. Благодаря, мисля, че становището е добро. Много, много положителни бяха коментарите на докладчиците в Сянка. 13 октомври е крайния срок. На 25 ноември ще обсъдим и гласуваме и на 13 януари ще се гласува в комисията по заетостта. Сега, на онези е, опорити, останали до последния час, ще е, съобщя една е, добра новина. Утре започваме работа не от 9, а от 10 сутринта, а за следобедното заседание остава разговора с представители на националните парламенти, което ще бъде и последната ни точка от тогавашния за утре имам предвид дневен ред. Приятна вечер, благодаря ви за активното участие.